I think we can start a little bit later. Председателят, мисля, че можем да започнем. Започваме с известно закъснение. Добре дошли на днешното заседание. Можем да приемем дневния ред, освен ако няма възражения срещу него. Няма. Ако няма възражения, може да бъде прият и протоколът от заседанието ни от 28 май тази година. Няма възражения, протоколът се приема. Няма съобщения на председателя. Преминаваме към точка четвърта. Приветствам с добре дошъл господин Жозе Мануел Фернандеш, докладчик на Комисията по бюджети за бюджета за 2016 година. Добре е дошъл на заседанието на Комисията по транспорт и туризъм. Радваме се, че самолетът ви не закъсня много. Между нашите две комисии традиционно се провежда добро и ефикасно сътрудничество. Важно е Съвета да възприема сериозно приоритетите на парламента за бюджета, не само, но преди всичко и в областта на транспорта. За целта трябва да си изработим общ курс. Нека ви уведомя също, че трябва да приложим на практика по отношение на бюджета за 2016 и резултатите от преговорите за Фонда за стратегически инвестиции. Господин Фернандеш, имате думата за кратко въведение. Благодаря. Съжалявам, че закъснях, но е, виновен е транспорт. И точно тук трябва да се оплача в тази комисия. Става дума за закъснението на самолета ми. Вече приехме нашите приоритети. Спомняте си, че споменахме трите важни приоритет, приоритета заетост, предприятия или предприемачество и вътрешната и външната солидарност, защото не бива да забравяме случилото се извън Европейския съюз, както разбира се и сигурността и безопасността. Тези приоритети обаче имат последици, последици върху нашите бюджетни редове и особено имат последици за оформяне на, ето, на едно А. Сега, тръгваме по принцип от а, убеждението, че поетите заложени ангажименти, т.е. заложените плащания ще бъдат извършени. Когато казваме това, казваме, че ще изплатиме факторите, които сме получили. Говориме за проблеми с заплащането, говориме за неща, които вече са извършени, фактури, изпратени от местните органи на властта, от държавите, от, за всички програми за а, младите и така нататък всъщност става дума за доверие. Мисля, че наистина срамно е съвета да не предоставя необходимите средства, за да изплатиме вече извършена работа. Така че, когато говорим и за заложени кредити, за предвиждания, говориме и за гъвкавост. Става дума за инстру, инструментите за гъвкавост, както и маржа, с който ще разполагаме от 2016 година и маржа, с който разполагаме в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Така че в този, този марш ще може да се използва за политическите приоритети и най-вече за насърчаване на растежа и заетостта. Подобно, подобен марш е записан в многогодишната финансова рамка и поради тази възможност приехме предложенията, които на, за бюджет 2016 година, които на практика са под онези залегнали в предишната многогодишна финансова рамка. Същевременно Знаете, че приехме и някои е, мерки и предвиждания, свързани с Европейския фонд за стратегически изследвания и Хоризонт 2020. Благодаря на двамата докладчици, които ни помогнаха за постигане на добри резултати. Но при всички случаи свършената работа не е достатъчна, тъй като целта е миним, да, това да има минимални последици за програмата Хоризонта 2020 години. Създаваме и гаранционен фонд и вашата комисия също трябва да допринесе за постигането на целите, които са да се намалят последиците, които това намаление на бюджета би имало върху програмата за свързване на Европа, Connecting Europe. През май вие излезахте с вашето предложение за проекто бюджет. Знаете, че след това всички комисии предоставиха своите предложения. Съвета ще изтълкува полученото, ще направи анализ на получените документи. Комисията също. в, за точка 1А маржа е 200 милиона. Това би, мож, би могло да има последици върху пилотните проекти. До септември, септември е срока за внасене на изменения от комисиите. На 23 септември ще бъде, ще бъде крайния срок за приемането. След това ще гласуваме измененията, а на 12 и 13 октомври ще гласуваме проекто резолюцията и в, през октомври ще е, гласуваме в пленарна зала. През ноември ще бъде помирителната процедура, ако има такива. Е, все още нямаме а, е, съгласие по Европа Европейския фонд за стратегически изследвания. Очакваме коригиращо писмо. Имахме увеличаване с 43% за е, инструмента за свързване на Европа, но все още е, не знаеме какви ще бъдат е, последствията. СЕФ транспорт получава 37,4% повече прямо 2014 и 19,8% при заплащанията. Колкото до агенциите, имаме общ подход. Там не може да се прилагат 5%, економиите от 5% за всички агенции. За Европейската агенция за безопасност на авиационната безопасност економиите ще бъдат от 0,8% и увеличаване за Европейската агенция за железопътния транспорт, както и за въздухоплаването. Пък там е, увеличенията са с 0,2% и, както казах, разполагаме с един марш от 100 милиона в момента изработваме проекто бюджет, след това ще видим какви ще бъдат тълкуванията на съвета, след това ще внесеме нашите изменения. Но аз съм тук, за да ви слушам, за да чуя вашите предложения, за да можете вие да изложите вашите цели, които са от огромно значение за общите насоки, които обсъждахме, за да можем да изработим колкото се може по-добър бюджет и ви благодаря за възможността да изслушам вашите предложения. Ja, wir bedanken uns natürlich auch herzlich. Председателят и ние от своя страна ви благодарим за изложението. С удоволствие ще проведем разискване с вас преди да дам думата на нашия докладчик по бюджета, господин Салини, нека приветствам с добре дошли 15 студенти от Сорбоната в Париж. Те са тук по покана на колегата Карима Дели. Добре дошли на заседанието на комисията ни. Салини, Думата има Масимилиано Салини. Bene anche масимо, масимо Massimiliano. Може и Масимо да ми викате, Масимиляно, няма значение. Благодаря, благодаря на колегата Фернандес за синтетичното излагане на метода на работа. Благодаря му също така, че припомни приоритетите, е, по които трябва да работим в тази много сложна фаза при приключването на въпросите, свързани с нашата комисия. Е, нещо много ни тревожи и преговорите го показаха, ни казахме го и там. Става дума за това, което свършва F, свързва ЕФСИ с е, инструмента за свързване на Европа, т.е. новото плана на Юнкер с е, капацитета на инструмента за свързване на Европа да направи институции, които, извинете, инвестиции, които за нас са много важни. Един пример, който иллюстрира нашата работа, е свързан с тези инвестиции, които не са толкова привлекателни за частния инвеститор, които най-вероятно ще бъдат в една необлагодетелствена позиция в новата система EFSI тези лостове, при които инвестиции, като ЖП, вътрешна речна навигация, т.е. не толкова интересни и по-сложни като възвръщаемост на капитала, могат да се окажат в необлагодетелствена позиция. Първият голям въпрос, и вие го споменахте, гъвкавост, работа по маржовете, яснота и даже сигурност за това каква част от тези маржове може да бъде върната. Защото намаляването на свързването на Европа да не доведе до намаляване на инвестициите. Какъв е компенсационния марш, който трябва да искаме? Сега няма да засягам всички други елементи, които са свързани с нашето безпокойство, свързани с бюджета, целият списък, вие го припомнихте, изброихте необходимостта е, за намеса при агенциите, четвъртия железопътен пакет и ясната ни надежда националните агенции да се свързват с Европейската агенция, за да може тези агенции да гарантират координацията, примерно единото европейско небе, необходимите инвестиции за сигурност, безопасност, защитата на правата на гражданите, необходимостта да се направи така, че това да не е само един инструмент за свързване, което разбира се е така в рамките на европейската инфраструктура, но и като стимул за рестартиране на вътрешните пазари. Тоест, те да председателстват една ясна и тясна връзка между инвестициите в транспорта и развитието на континента. След това направихме няколко бележки, които са свързани с следващата фаза на работата по това становище, теми като гражданския транспорт, защото Имаме много граждани, които живеят в градове и за това трябва да мислим за устойчивостта на публичния транспорт в градовете. Нашето становище е свързано с различни аргументи, но абсолютната тема е свързана с връзката между ЕФСИ и механизма за финансиране на Европа, както и хоризонта, както казахте и вие. Благодаря. Сега думата имат докладчиците в сянка господин Пирински. Uh, thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин докладчик, госпожи и господа, съгласен съм с последното ви изказване, а именно, че бюджетът в областта на мобилността и транспорта е важен фактор в рамките на бюджетната процедура за 2016 година. За това е и важно, че днес имаме възможност да споделим с вас своята загриженост и приоритетите си. Предлага се за областта на мобилността и транспорта да се увеличат кредитите както за плащания, така и за поети ангажименти в сравнение с 2015 година но сигурен съм, че сте забелязал, че в някои членове и раздели се предлага намаляване на размера на кредитите, както за поети ангажименти, така и за плащания. За 2016 са предвидени кредити за плащания в по-нисък размер в сравнение с кредитите за поети ангажименти за 2015 година в областите е Механизъм за свързване на Европа и сигурност на транспорта. Това може да е обичайно в рамките на многогодишния подход, но е необичайно като мярка за разпределяне на кредитите за плащания и поети ангажименти в рамките на 2 до 3 години. Не бива да подценяваме вероятността в бъдеще да се повторим натрупването на неразплатени задължения поради струпване на фактури към края на периода по механизма за свързване на Европа. Предвидено е значително да се увеличат кредитите за поети ангажименти и малко да се намалят кредитите за плащания. След приемането на регламента за механизма за свързване на Европа, комисията ще предложи изменения в проекто бюджета за да се финансира и преходът към механизма. Комисията ясно отбелязва, че всички бюджетни редове за гаранционния фонд на Фонда за стратегически инвестиции следва да бъдат одобрени и от парламента в рамките на многогодишната финансова рамка 2014-2020 година и в рамките на бюджетната процедура. Във връзка с това, господин Фернандеш, имам въпрос – Бихте ли бил готов да се възползвате изцяло от възможностите, които предлага многогодишната бюджетна процедура, така че максимално да се намали прехвърлянето към Фонда за стратегически инвестиции на средства от механизма за свързване на Европа? Европейската железопътна агенция. Нека ви обърна внимание, на средствата, размера на средствата, разпределени за тази агенция по проекто бюджета и по-конкретно на изявлението на комисията за бюджетния резерв за железопътната агенция. Миналата седмица Европейският парламент постигна предварително споразумение по техническите детайли на железопътния пакет. Предвиждат се по-широки правомощия за железопътната агенция – Предвиждат се промени в структурите и на управление. Възниква въпросът дали тази агенция ще разполага, след като и се вменят допълнителни функции, с достатъчно бюджетни средства, особено в началото на периода, когато няма да има приходи от такси. Във връзка с това, службите на комисията поеха ангажимент за ресурсите на Железопътната агенция. Цитирам, Европейската железопътна агенция ще разполага с нови правомощия, най-вече за издаване на сертификати за безопасност и на разрешителни за МПС. В първоначалния преходен период обаче агенцията няма да разполага с приходи от такси. Същевременно ще трябва да набира и обучава персонал. За да се избегнат прекъсвания в дейността и комисията възнамерява да гарантира необходимите ресурси за набирането на персонал. Мисля, че трябва да отбележим това изявление на комисията. Накрая няколко думи за туризма. Както знаем, няма отделен бюджетен ред за този отрасъл. Проектите в областта на туризма могат да се финансират по линия на Косме и европейските структурни и инвестиционни фондове. Но за Косме и структурните инвестиционни фондове се предвижда намаляване на средствата за поети ангажименти в сравнение с 2015 година. Имам много високи очаквания, господин Фернандеш, във връзка с пилотни проекти и подготвителни действия в областта на туризма. Призовавам ви от името на всички мои колеги, които работят много ангажирано в областта на туризма, да подкрепите тези действия и проекти. Господин Павел Теличка. Благодаря, господин председател. Говоря от името на Доминир Трике, който трябваше да напусне Брюксел с лак. Съжалява, че не може да присъства. Аз също обаче подкрепям много от нещата, които ще кажа от негово име. Първо, господин Фернандес вие споменахте, че вие ще ни слушате. Аз мисля, че много от нашите изказвания ще бъдат положителни. В крайна сметка времената са трудни, имаме така доста един ограничен календар, много с малко време разполагаме. Вие наистина свършихте отлична работа. Ние Високо оцениме, че вие отразихте нашите приоритети и се опитате, доколкото е възможно, да се намалят последиците от намалението на бюджета върху механизма за свързване на Европа и Хоризонт 2020. Ще трябва по време на цялата бюджетна процедура да работиме наистина, за да може това да стане факт. Вашия доклад е отличен. Считаме, че той отразява загрижеността на парламента и по-специално на нашата комисия относно развитието на бюджета. Вие споменахте съвета. И Също така необходимост да бъдат изплатени получените фактури, неразплатените задължения. и наистина с това също отразявате нашето виждане по нещата. Колкото до е, ред 1А, мисля, че трябва да се опитаме, доколкото е възможно, да разшириме възможния марш, за да можем е, наистина да изпълним тези проекти, които са от общо европейски интереси, които ще донесат добавена стойност. Колкото до предложението, предложенията по СЕФ, получихме известна допълнителна информация, но мисля, че трябва тук също да използваме маржа, с който разполагаме, но колкото разбираме, Също така съм съгласен с казаното от вас за агенциите. Доминик също подкрепя факта, че всяка агенция трябва да бъде разглеждана по-отделно, както спомена и господин Пирински и докладчика, има някои нови събития, които се случат, ето има промени свързани с Европейската агенция за авиационна сигурност. Също така беше е, спомената в агенцията за ЖП транспорт, както трябва да се, да се спреме и на всичко свързано с европейските транспортни мрежи. Също така би бих искал от името на Рике да наблегна на важните технологични проекти, които са много важни за устойчивото развитие на железопътния транспорт, програмата Цезар от друга страна чрез СЕФ и чрез Хоризонта 2020. В крайна сметка Единното небе е един проект, който е абсолютно своевременен в момента и в никакъв случай не трябва да бъде жертван. И също така бих искал да за спомена и загрижеността на Доминик относно неразплатените фактури от миналата година по проектите свързани с партньорството. Бих искал да ви кажа, че е, моята политическа група АВД ще подкрепи изцяло вашите предложения за едно максимално използване на бюджета и минимални последици от а, а, економите, но нека да се надяваме, че този път в отношенията ни с съвета няма да се сблъскаме с много проблеми. Карима Дали. Благодаря, господин председател господин докладчик, ще направя конкретни предложения. Първо, от една страна има предложения, от друга страна имаме а, е, пилотни проекти и подготвителни дейности. Ние а, е, направихме предложения за ревитализиране на проектите, свързани с нощните влакове. Е, докъде са стигнали тези проекти, тъй като там сум сумите са много практически незначителни. Второ, а, имаме и приоритарни а, линии, им, има и а, проекти, които трябва да бъдат а, избрани до 31 август, свързани с тези а, приоритети. Така че можете, можете ли да ни кажете до къде сме стигнали? Какъв е календара, какъв е графика на, ця, на цялата бюджетна дейност? Колкото до механизмите за свързване в Европа, можете ли да ни кажете какви ще бъдат последиците за внесените проекти? И второ, устойчивият туризъм. Това е една тема, която се обсъжда все повече и повече и каква рамка ще бъде а, внесена за изпълнението на така наречените проекти Косме. Можем ли да разполагаме с някакъв график и какъв ще бъде въобще целият календар на извършваните дейности? Председателят, аз също се включих в списъка с желаящите да се изкажат. Няколко конкретни въпроса. Пет Кокс бе казал, че железопътната мрежа на Европа е разпокъсана, въпреки че в продължение на 20 години вече инвестираме в нейното изграждане. Имате ли конкретни предложения за поставянето на конкретни приоритети на ниво комисия по бюджети, така че държавите членки не само да се възползват от европейските средства за свои, за национални проекти, а за да работим и за реализирането на проекти, които са от полза в общо европейски план. Доколкото знам, се предвижда в рамките на Фонда за стратегически инвестиции да се финансира само един общо европейски проект проект за железопътния сектор. Вторият ми въпрос. Малко бяхме изненадани и в никакъв случай не бяхме удовлетворени от положението с бюджета миналата година. Бяхме взели решение да няма промени в рамковите условия за финансиране но тъй като сме комисия по транспорт и туризъм и тъй като в Европа има 80 000 км велоалей, взехме решение скромните 0,5% от бюджета да бъдат инвестирани в тези велосипедни алеи. Но комисията по бюджети отхвърли това наше предложение. Разбирам, че колегите от комисията по бюджети искат да се запазят рамковите условия за финансиране. Ние обаче не предложихме промяна в рамковите условия, предложихме да се поставят някои приоритети, които не бяха възприяти от комисията по бюджети. Не бяхме никак удовлетворени от това. Мисля, че и вие на наше място щяхте да се очудите и нямаше да сте доволен. Как в бъдеще ще се погрижите за това да се отстояват позициите на отделните ресорни комисии, при положение, че не се правят промени в рамковите условия за финансиране? Bitte schön, Herr van der Kamp, Sie haben das Wort. Думата има господин Ван Денкамп. Леди voorzitter, ik zou u bijna op mijn blote knieën willen danken. Благодаря. Искам да ви благодаря едва ли не на колене за това, че ми дадахте думата. Много сте ми, господин председател, ама наистина просто председателя казва ми дайте да ви видя направо на колене. Не, добре. Сега, направихме си комплименти, хайде да говоря по същество. Докладчикът по ЕФСИ присъства и много се радвам, че е тук и като докладчик за бюджета през 16-та година. Това е една отлична възможност, за да видим дали всички онези задължения, които поехме по механизма за свързане на Европа и по ЕФСИ отговарят на практиката. Съгласен съм с Селини, съгласен съм с докладчика в сянка на социалистите и демократите за това, че Хикродос Хиксалта. Тоест, тук трябва да покажем това, което се казва. А вие казахте нещо много важно за механизма за свързване на Европа. Ако можем да постигнем това, което загубихме, господин Фернандес, ще ви аплодираме, да не успеете. След това Европейската агенция за железопътния транспорт, ЕРА, става дума за техническия стълб, четвъртия пакет. Господин Салини и аз се надяваме, че ще има достатъчно средства за това. Още един апел към господин Салини. Бих искал повече средства от хоризонта 2020 година да отидат за транспорт. Научно-изследователската работа за сферата на здравеопазването е много важна, но и транспорт е важен. И ние като комисия по транспорта трябва да имаме по-голям достъп до средствата по Хоризонт 2020. Благодаря. Сега господин Фернандеш има думата за отговор на многото въпроси. Je vous remercie. Je... Благодаря. Благодаря ви за коментарите. Благодаря ви за въпросите. Ще се опитам да отговоря на подобните въпроси на веднъж. Бюджета на Европейския съюз е малък. Не повече от 1% от общия брутен вътрешен продукт. Значи 145 е, милиарда евро. Ако се сравниме с е, е, Съединените щати, федералният бюджет представлява 20% от вътрешния вътрешен продукт. Тоест, разполагаме с много малък бюджет а 94% от този бюджет се използва за инвестиции и само 6% за административни разходи и за а, извършване на административна дейност. Това е един ярък пример за добавената стойност. А в някои страни 50% от инвестициите идват от европейският бюджет. Парламента не, не е органа, който трябва да изпълнява бюджета. Ние сме законодатели, а комисията ще изпълнява бюджета. Но ние трябва да а, наистина да прилагаме правилата. Аз се борих при приемането на този бюджет, като че ли бях представител на вашата комисия, като ваш. Ако знаете, че Съвета в началото не искаше въобще да а, разговаря по неизползваните маржове. Но знаете, че постепенно успяхме да ги, убед... да ги убедиме и ще създадеме гаранционни фондове по ресори. Но трябва да спазваме правилата и тук отговарям на въпроса на председателя. Трябва да спазваме правилото на универсалност. Не можем да фиксираме от сега процентите, да кажем 5% за този проект или друг процент за друг проект. Разбирам, че вашата, вашите приоритет или вашата загрижа, един от вашите проблемите, които повдигнахте, не можа да бъде включен в предложението на комисията по бюджета. Колкото до ЕФСИ, много не, може, не, не знаеме кои, кои програми ще бъдат включени. Става дума за едно предизвикателство, Става дума за една възможност, но същевременно и предизвикателство. ЕФСИ има за цел да финансира проекти, които не, не са финансирани по друг начин, нито от финансовите пазари, нито по програмите, като същевременно обаче ЕФСИ ще а, е, финансира проекти, които ще е, бъдат е, в рамките на Европа 2020 година но това е предизвикателство за всички, за транспорта, за туризма, за научните изследвания. Просто ЕФСИ ще създаде възможност за допълнително финансиране. Колкото до вашите приоритети, знае, Знаете, че те са включени в общия доклад, но никой не може от сега да каже кои проекти ще бъдат финансирани. Всичко зависи от а, насочеността на интереса и на евентуалните платформи, които могат да бъдат създадени между различните държави членки, а дори и с трети страни. А, така че този фонд няма да има така патерналистични а, характеристики. Той просто е едно предизвикателство. Но ще даде въз, възможност за осъществяване на трансгранични проекти чрез създаването на а, тематични платформи между държавите членки. Колкото до плащанията, отлично чув, разбирам вашата загриженост, постигнахме съгласие между трите институции за създаване на график на плащанията. През 2016 година няма да има повече от 2 милиарда неизплатени фактури от предишната многогодишна финансова рамка до края на тази година имаме 20, ще има 20 е, милиарда, докато за до година това ще бъде само 2 милиарда, т.е. една по-разумна сума. Тръгва принципът е, че съв, съвета ще е, се съобрази с поетите ангажименти и ще го направи на всяка цена, колкото до бюджетните процедури. Както казах в началото, борбата продължава. По, вся, по всяка процедура ще разгледаме целта и ще се опитаме да намалиме, максимално да намалиме последиците за а, Хоризонт 2020 и за механизма за свързане на Европа. Разбира се, ще определиме и приоритетите и съответните суми за всяка една а, един бюджетен проект. Както казах, ние сме един от органите, които работят по бюджета, но освен нас съществува и съвета и комисията. Ако аз работех само аз по бюджета, можех да ви е, дам конкретна цифра, но тъй като трябва да работим с съвета и мога да ви кажа, че ще разполагаме за 2016 година с един марш от около милиард, повече 100 милиона плюс или минус. Мисля, че това е глобалният марш, с който ще разполагаме, но разбира се, ще продължиме нашата работа и аз, разбира се, ще си запиша надлежно вашите искания, вашите предложения и по специалните ви приоритети, колкото за агенции, както вече споменах, всяка агенция трябва да бъде разглеждана по-отделно. Те не разполагат с една правомощия, нямат единни цели, така че нещата трябва да се разглеждат всеки случай по-отделно, но знаеме колко може да се економизира, да речеме, ако се премахнат еди колко си работни места. Но Нека, нека, не, нека не забравяме, че това струва и пари, защото понякога а, закриването на работни места може да се окаже по-скъпо, отколкото тяхното запазване. Така че понякога да не извършиме дадена дейност или да не направиме дадена економия, може да бъде по-скоро положително и обратното а, економиите могат да имат отрицателни последици, които трябва да се изчислят в а, цифри, в, а, из, да се измерят в а, суми. Туризма. Да, вярно, че нямаме бюджетен ред, който да е посветен на туризма. Знаете, че туризма просто присъства в различните дейности. Колкото до проектните, е, пилотните проекти са става дума за всички за всички пилотни проекти за всички комисии, колкото за подготвителните е, дейности 100 милиона, а за проект пилотните проекти 40 милиона, т.е. общо 140 милиона за подготвителна дейност и пилотни проекти. Както казах, маржа ще бъде доста по-различен от този, който в момент, с който в момента разполагаме, тъй като ще трябва да ще, ще разчитаме и на ЕФСИ. Сега разполагаме с проекто бюджета на комисията, който в момента обсъждаме. След това, както казах, съвета ще направи анализ и ще обсъди, ще излезе с предложение, ние ще направим и ще излезем с изменения на, на предложенията на съвета. Надявам се, че съвета ще излезе с разумни предложения, тъй като многогодишната финансова рамка бе приета единодушно и какво се оказва? В последствие държави членки, които са приели многогодишната финансова рамка и предварителните бюджети за всяка година, значи приели са всички предложения единодушно, а след това се противопоставят на приемането на годишните бюджети и на разбивките. И в продължение на години някои държави се противопоставят на приемането на европейския бюджет. И все едни и същи. Дори, а това са страни, които са приели многогодишната финансова рамка, така че се надявам, че съвета ще бъде последователен, ще бъде и последователен спрямо и е, заявлението. Защото съвета непрекъснато прави деклар... заявления, свързани с е, заетостта при младите, необходимостта от е, инвестиции в инфраструктурите, след това не предоставя необходимите за това средства. Така че и разполагаме с проекто бюджета на комисията. През юли коментарите на съвета, след това а, нашите изменения. Така че колкото до графика, през септември ще трябва да бъдат внесени измененията от страна на комисиите, защото това, което ще гласуваме сега в Страсбург, ще бъдат ще бъде мандата за тристранните разговори. А септември, 23 септември, внасянето на измененията, след това приемането на резолюцията 29 и 30, 12 и 13 гласуване на резолюцията, след това на 8 октомври на пленар, в пленарна зала. След това разполагаме с 3 седмици за помирение с цел постигане на споразумение. Благодаря ви. Всички ще продължиме нашата работа, за да можем да работиме по графика, за да можем да включим всички приоритети и вашите, и след това по време на помирителната процедура за да можем наистина да постигнем, постигнем а, връщането на суми за нашите приоритети. Тъй като нека не забравяме, че разполагаме с многогодишна финансова рамка и всички ние споделяме един приоритет. Това е механизма за свързване на Европа. Благодаря ви. Председателят и ние ви благодарим. Надяваме се, че ще продължи ползотворното ни взаимодействие. Предстои да приемем проектостановището на 13 и 14 юли. Ще гласуваме тук в Комисията по транспорт на 31 август. Ja, wir kommen nun zum nächsten Punkt auf unserer Tagesordnung, eine Aussprache über Председателят, преминаваме към следващата точка от дневния ред – обсъждане на генералния план за румънската железопътна система. Приветствам с добре дошли представителите на комисията, които ще ни докладват за актуалното състояние на мрежата на железопътен транспорт в Румъния. Бяхме поканили и представители от румънска страна, но междувременно румънският министр на транспорта подаде оставка и не можа да бъде заместен от друг представител в толкова кратък срок. За това първо давам думата на представителката на комисията, госпожа Алията Дивила Франка от Генерална дирекция регионално развитие. Уважаеми господин председател, дами и господа, почитаеми депутати, много се радвам, че съм тук и заедно с колегите ми от моята дирекция ще мога да подам допълнителна информация за плана на, за румънските железници, както а, и общия им план, както и неговите въздействия. Ще говоря по три основни момента, които според мен най-вероятно ви интересуват и може би ви безпокоят. Както казах, първо общия план за транспорта. Какво означава това и каква е ролята на Европейската комисия? Каква е връзката между един транспортен общ план и финансирането по бюджета и най-вече под фонда за инфраструктура и каква е връзката между този общ план и железопътния сектор в Румъния по-специално. Има ли някакви последствия, които са свързани с финансирането на железопътните проекти в Румъния и в общ план? Първо, общия транспортен план. Знае, че не за първи път се занимавате с тази тематика. Зная също така, че някои от членовете са обсъждали този план а, с комисаря, който отговаря по темата, Корина Крецо и комисията бе много удовлетворена от това, че такъв дебат тече и че вие проявявате интерес към него. Колкото повече интерес проявявате към такъв общ план за транспорт и ролята на Европейската комисия, толкова по-легитимен става този план и така ние ставаме партньор в диалога с румънските органи на властта, както и с органите на властта в другите държави членки. Нека се върнем на някои основни принципи. Невероятно знаете, че в този програмен период 14-20 година има нещо ново. И това е, че преди да започнем да приемаме програми по европейските фондове и да разходваме тези фондове сферата на транспорта, има няколко предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени от държавите членки. Това се случва за първи път. Преди само приемахме такива програми и нещата тръгваха. Сега първо трябва да видим дали държавата членка изпълнява определени предварителни условия. Едно от тези предварителни условия е съществуването на рамка на транспортна стратегия, която наричаме общ план за транспорта, който покрива всички възможни инвестиции до 2030 година във всички видове транспорт. Това е нещо ново. Освен това, има 20 държави членки, които са решили да инвестират в транспорт, в Европейския фонд за структурни инвестиции. Само 18 от тях спазиха тези предварителни условия. Извинете, само две от тях е, спазиха тези условия. Това са Швеция и Кипър. 18 от тях с наша помощ прецениха, че не отговарят на тези предварителни условия. Тоест, или не са имали общ план преди това за транспорта, или този, който са имали преди това, не отговаря на стандартите, които е, Европейската комисия изисква. Формулировката в регламента, за който говорим по този общ план, е много внимателно изготвено от законодателя и по-специално от съвета. Там ясно се подчертава, че става дума за национален стратегически документ на държавите членки. Европейската комисия, имам предвид ние с генерална дирекция МУВ, имаме много важна роля – т.е. подготвили сме някои общи насоки, казали сме на държавите членки, ето това според нас трябва да бъдат критериите и методологията за такъв общ план. Има определени критерии, които трябва да спазвате, включително консултация с обществеността или допитване до хората, ясни критерии за създаване на приоритети по проектите, които ще финансирате. Ще навляза в подробности, ако имате въпроси. Румъния бе една от страната, която започна доста рано, още преди приемането на регламента, да работи по такъв общ план за транспорта. Работихме заедно, заедно с някои финансиращи институции, като Световната банка, като Европейската инвестиционна банка, което е много важен наш партньор. И след няколко разговора, след нашите съвети, сега Румъния е доста напред по този план. Вече той е на етап допитване до обществеността и трябва да бъде финализиран в края на месеца. Следващата стъпка, която очакваме, е той да бъде прият на политическо ниво от романското правителство. По един начин или друг. Казвам, че това е национален документ и ние в комисията можем да се намесваме и се намесихме с съвети, със своите а, идеи, но има нещо в този общ план, по което играем важна роля. Става дума за идентифицирането на списък от основни проекти, които трябва да бъдат финансирани в Европейската програма. Т.е. ние приемаме програма за транспорт, където имаме списък с основни проекти и там можем да кажем какво мислим. А, сега, когато са когато говорим за тези основни приоритетни проекти, ние участвахме активно. За нас, казахме ние, има два критерия, които са изключително важни за залагането на тези приоритети в списъка на първо място това е, е тези проекти да са част от е, проектите ТНТ и след това економическа е, пригодност за прилагане. Това са основните ни критерии и убедихме румънските власти, че това трябва да бъдат критериите за създаване на този списък от основни проекти. Вие изразихте безпокойство като комисия по отношение на това какво ще бъде въздействието върху железопътния транспорт. В този общ план е направен анализ на железопътния сектор в Румъния и се стига до заключението, че е необходима реформа на железопътния сектор в Румъния, защото има много железопътни линии в Румъния. Трудно могат да се поддържат всички и ще е необходимо да се направи стратегически избор. Обсъждаме всичко това с румънските власти. Необходим е допълнителен стратегически анализ, реформа на сектора, Винаги сме казвали, преди да вземете решение за затворите определени линии, защото румънците стигнаха до заключението, че трябва да се затворят някои линии, та да преди да се вземе такова едно решение от румънското правителство, е много важно да се направи допълнителен анализ за економическата приложимост и да се прецени какъв е трафика по тези линии. Има нещо, което искам да подчертая много ясно това няма никакво въздействие върху финансирането по европейските програми. В смисъл, че за Румъния по-специално имаме същия дял на финансиране за железопътния транспорт в сравнение с целият транспортен сектор, каквото имахме от 13 до 17 година. 38% от средствата за транспорт бяха заделени за железопътен транспорт 7-13 година. Същите 38% се предвиждат за железопътни проекти и проекта в периода 14-20 година. Ако погледнем фонда за сближаване, един от двата фонда, за които отговаряме, 50% от кохезионния фонд или фонда за сближаване ще отидат за железопътен транспорт, другите 50% отиват за шосеен и други а, транспорти и най-вече движението по вътрешните водеща, водни пътища. Значима част от този фонд за сближаване подава средства на механизма за свързване на Европа и по-специално за Румъния. Решението, което бе взето днес, ако не се лъжа, от е, Комисията за приоритетните проекти за Румъния, общото разпределение от 800 милиона отива за железопътни проекти. Казвам всичко това, защото искам да препотвърдя пред вас че и двете дирекции държат да има достатъчно финансиране за този вид транспорт, който е приоритетен за нас. И нямаше да приемем никаквото и да е намаляване на финансирането за железопътния транспорт. За това сме за по-нататъчно финансиране. Какви са последващите стъпки в тази насока за Румъния? Съвсем скоро ще се приеме програмата за големи инфраструктурни проекти, в нея има също компонент транспорт. Сега се водят консултации между отделните служби и очакваме тя да бъде приета през идните дни. Що се отнася за общия план за транспорта, както казах, работата е много напреднала и до края на 2015 година трябва да се предприемат в Румъния всички стъпки, за да се стигне до крайен вариант. Този транспортен общ план не е, е статичен документ. Това е една стратегия, която варира в зависимост от трафика и съответно се очаква е, с промяната на трафика и економическите е, съображения, той ще се променя. Диалогът ще продължи, няма да спре до тук. Това е стратегически документ, който ще продължи да се развива и ние ще работим в тясно сътрудничество с румънските власти. Ще спра до тук. Разбира се, ще бъда на ваше разположение за въпроси и за Румъния или пък по-общо за общите планове за транспорта в другите държави. Благодаря. Und jetzt hat Herr Onidi das Wort für DigiMove. Благодаря. Думата има господин Ониди от Генерална дирекция мобилност и транспорт. Благодаря, господин председател. Благодаря, че поставихте на дневния си ред тази толкова важна тема. Това допринесе не само за сближаването на нашите две генерални дирекции, но и укрепи позицията на Генерална дирекция регионално развитие в многобройните и разисквания с румънската страна по време на финализирането на общия план. Резултатите, както каза и колегата, са добри. В момента те не са на лице под формата на официален текст, но повечето от нас, както и по-значимите действащи лица, са запознати с тях. Що се отнася до политиката в областта на железопътния транспорт, според мен Румъния е един стабилен партньор. Съгласно общия план, Румъния трябва изцяло да спазва изискванията за трансевропейската транспортна мрежа както и да изготви работни планове за двата железопътни коридора, които пресичат страната. Румъния, освен това, ясно осъзнава приоритетите, по които искаме да постигне напредък. Резултатите, които ще обсъдите с комисар Булц в Страсбург другата седмица в понеделник вечерта, резултатите от проектите, представени от Румъния, са изключително положителни. Румъния използва 70% от националния пакет за финансиране в рамките на първата покана за проява на интерес. Тези проекти са изключително важни с оглед създаването на липсващи трансгранични връзки. Има и още нещо важно от политическа гледна точка. От политическа гледна точка Румъния винаги категорично е заставала зад четвъртия железопътен пакет, не само в техническия, но и в политическия му аспект, свързан с управлението и задължението за обществени услуги. По въпроса за преработения текст, Румъния не е въвела този текст в националното си законодателство. До момента това са направили само три държави членки, но страната изцяло се възползва от възможностите по преработения текст, за да подобри положението в железопътния сектор и да проведе широко обхватни реформи. Ще ви дам два примера новите компетенции за управляващите инфраструктурата. Румъния напълно се възползва от тези нови компетенции, не закрива линии поради липса на средства. Ако следва да се закриват линии, страната спазва задължението си за щателен анализ на економическото състояние на сектора и на положението с трафика. Освен това, Румъния предложи да направи пълен преглед на железопътния си сектор и да създаде специална агенция на ниво централна изпълнителна власт, агенция, която ще разполага с силни правомощия за провеждането на необходимата реформа Румъния има силна традиция в областта на железопътния сектор. Там има много железопътни дружества. Развива се и активна производствена дейност в областта на железопътния транспорт. За това и страната трябва да преструктурира железопътната си система, така че да откликне и на нуждите на гражданите. Председателят Немалко колеги са се записали за изказване. Нека ви припомня, че на заседанието на координаторите единодушно взехме решение да обсъдим тази тема на заседание на комисията ни. Изпратихме писмо и на ресорния комисар, в което изискахме информация. Не получихме задоволителен отговор. Бе заявено в отговор на писмото ни, че нямаме право да се запознаем с съответните документи. Но това не е така. Ние като членове на ресорната комисия на парламента можем да се запознаем с съответните документи. Възможно е към тази процедура да се приложи и предпазна клауза документите, които Европейската комисия изготвя съвместно с държавите членки, следва да са ни достъпни съгласно договора. Какво ще кажете вие по този въпрос? Искам разяснения от ваша страна. Ако не ни дадете разяснения, ще предприемем действия по друга линия. Господин Мариан Жан Маринеско. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Основната тема на разискванията е общият план за железопътния сектор в Румъния, но нека задам въпрос и за пътната карта. Представителите на комисията заявиха, че са се спрели върху основната мрежа, като един от критериите, както и върху економическата осъществимост. Нека припомня на комисията, че списъкът, който следва да бъде одобрен по оперативната програма на Румъния за шосейния транспорт включва 12 проекта. Само 5 от тях са в рамките на основната мрежа. Останалите 7 се предвижда да се реализират в рамките на широко обхватната мрежа. Това не е в съзвучие с критериите, които изложи комисията днес. Още нещо във връзка с хармонизирането на общия план на Румъния с общите планове на съседните й държави. Такава хармонизация е необходима. В противен случай от едната страна на границата ще се изгради магистрала, от другата страна няма да има нищо. В случая на Румъния няма да има нищо до 2030 година. Комисията винаги твърди, че общите планове спадат към прерогативите на държавите членки, но също времено Комисията одобрява списъка с приоритетни проекти, които се предвижда да се реализират по оперативната програма за широко обхватната мрежа. това, според мен, за да се спазят всички изисквания по регламента за трансевропейската транспортна мрежа, и комисията трябва да поеме част от отговорността. Какво ще бъде решението за общия план за шосения транспорт в Румъния. Възнамерява ли комисията да изпълни плана, който изложи тук? Председателят, нека припомня, че не обсъждаме общия план за шосения транспорт свикахме това заседание, за да обсъдим общия план за железопътния транспорт в Румъния, тъй като разполагаме с информация, че там предстои да се закрият 40% от железопътните линии. Затова нека се съсредоточим и върху железопътния сектор. Mulțumesc, domnul președinte. Am să încep. Госпожата Пардел. Благодаря, господин председател. Нека първо благодаря на колегите от комисията за работата им по общия генерален план за железопътния транспорт в Румъния. Благодаря им за взаимодействието с компетентните органи в Румъния. В проучването има препратка към отделните фондове, А що се отнася до основните характеристики на железопътната мрежа в Румъния, 20% от линиите ще бъдат включени в трансевропейската транспортна мрежа. От 1999-та година насам имаше съкръщения в размер от 5% в други държави тези съкръщения са по-високи. Средната им стойност е 7,8%. В проучването има данни за това. Мисля, че трябва да разгледаме положението в по-широк контекст. Когато говорим за свиването на инфраструктурата, трябва да говорим за отделни региони – защото се стремим към по-устойчив, по-високо качествен транспорт с по-низко ниво на въглеродните емисии. За това трябва да разглеждаме не само Румъния, но и всички европейски региони. Документът за общия генерален план за железопътния сектор в Румъния е стратегически него се предвижда дългосрочна стратегия, предвижда се и привеждане в съответствие с европейските стандарти. Идеята е да се повиши устойчивостта на железопътния транспорт, да се предлагат достатъчни и висококачествени услуги, както и да се подобрят резултатите на дружествата от сектора. Генералният план за железопътния транспорт в Румъния не предвижда да се закрие цялата мрежа. Предвижда тя да се реформира. Отрасълът в Румъния при всички положения се нуждае от реформа. Ако правилно съм разбрала представителите на комисията, идеята е финансирането за железопътния сектор в Румъния да допринесе за неговата конкурентоспособност и за качеството на услугите. За това би ни се искало и генералният план да бъде одобрен по време на преговорите. Това е предварително условие за финансирането на румънската транспортна система. Транспортната ни система няма да може без това финансиране да повиши капацитета си за пътнически и товарни превози няма да можем да постигнем и целите за намаляване на въглеродните емисии и устойчиво развитие на транспорта, ако не получим необходимото финансиране. А одобряването на генералния план от своя страна е абсолютно необходимо условие за финансирането. 20% от железопътната ни мрежа са и част от основната трансевропейска транспортна мрежа. Ще трябва да насърчим усилията в Румъния за повишаване на ефикасността за гарантирането на безопасен и устойчив транспорт. Ще трябва също така да обсъдим железопътния сектор в Европа и в по-широк контекст, тъй като цифровите данни за други държави не са окоръжаващи. Ще трябва да повишим по устойчив начин ефикасността на железопътния транспорт в цяла Европа. Нека изтъкна нещо, което не веднъж съм заявявала тук в нашата комисия и спрямо Европейската комисия, а именно, че ни е необходим план за изграждането на инфраструктура, във всички транспортни отрасли, най-вече в държави, към които се прилага кохезионната политика и които са на външна граница на Европейския съюз. Тези държави се нуждаят от допълнителни средства за транспортна инфраструктура. Господин Ертук, благодаря. Уважаеми колеги, първо благодаря на Европейската комисия благодаря на двамата и представители от Генерална дирекция мобилност и транспорт и Генерална дирекция регионално развитие. В качеството си на координатор следя разискванията още от самото им начало, но ако бях журналист, бих казал, че една политическа група тук в парламента допуска огромна грешка, водена от популистки мотиви. Водена от популистки мотиви тази група се опитва да сочи с пръст конкретни държави. Казаното от комисията днес ясно показа, че тази политическа група напразно би аларма. Няма основания за това. Нека изтъкна, че планирането в областта на транспорта продължава да спада към прерогативите на държавите членки като европейски политик би ми се искало това да е различно, но факт е, че държавите членки имат изключителни прерогативи за планирането в областта на транспорт. Би ли ни позволила Германия, например, да се месим в транспортната и политика? Не, нека не се месим и на Румъния. Къде бяхме, когато през 1994 година в Германия драстично бе свита транспортната инфраструктура? Мисля, че наистина в бъдеще не бива да се водим от популистки мотиви. Много се радвам, че днес бяха опровергати аргументите на една политическа група, която се водеше от такива съображения. Председателят, групата на зелените изиска да поставим тази тема на дневния си ред. Обърнахме се към комисията с писмена молба за информация. Тази информация не ни беше предоставена, въпреки че имаме такова право. Чухме, че ще се съкрати транспортната инфраструктура в Румъния с 40%. Искахме да получим потвърждение за тази информация. Получихме и информация за това, че това съкръщение от 40% е било договорено с комисията. Искахме разяснения и по този въпрос. На заседанието на координаторите единодушно приехме решение за обсъждане на темата на свое заседание. Би ни се искало да получим достъп до документите. Едната страна твърди, че Въпросното решение на Румъния е съгласувано с комисията. Други пък твърдят, че то е взето напълно самостоятелно от румънската страна и че европейските институции нямат право да и се месят. Искаме да знаем каква е истината. Имаме право да разискаме въпроса днес. Вие сами можете да решите дали при това разискване играят роля популистски съображения или не. Отсечките, които следва да бъдат закрити, съфинансират ли се с европейски средства? Съмнявам се в това, тъй като допускам, че Румъния е получила финансиране за тези отсечки по кохезионните фондове. Така тези проекти автоматично се превръщат от национални в европейски. Когато една отсечка е финансирана с европейски средства, има определен преходен период за закриването й. Тя не може да бъде закрита просто ей така, трябва да бъде експлуатирана за определен период. Въпрос към комисията. Можете ли да гарантирате, че няма да бъдат закривани отсечки, са финансирани с европейски средства? Ако ще се закриват такива отсечки, финансирани с европейски средства, то ние с право можем да се оплачем. Нали ги финансираме, за да бъдат експлуатирани, а не за да бъдат закривани? В списъка с проектите е включен и един проект, широкомащабен проект за мост между България и Румъния. В продължение на години по време на комунизма имаше само един такъв мост. Железопътната връзка между България и Румъния не е включена тук в списъка с проектите. Какво е било предвидено? Било е предвидено да се изгради само мост ли или железопътна отсечка, която наистина да се използва? Важно е това, според мен. Нека още веднъж наблегна и на въпроса за достъпа ни до документи. Като членове на Европейския парламент имаме право на достъп до документи. Друг е въпросът за това дали са засекретени или не. Не можете просто да ни кажете, че въпросът изобщо не ни засяга. Гражданите също имат право на достъп до определени документи, а ние като парламентаристи имаме право на по-широк достъп до документи. Изискахме от вас информация не в качеството си на граждани, а на парламентаристи. Господин Ертук, искам да взема думата, защото на два пъти опоменахте името. Групата на зелените няма да се отърве от упреци в популизъм. Няма да се отървем от такива упреци. Ако продължаваме да процедираме по същия начин. Мисля, че ако още от самото начало бяхме определили по кои въпроси искаме да говорим, щяхме да покажем, че се интересуваме от въпроса по същество. Още от самото начало казах, че не прилагаме правилната процедура. Но на заседанието на координаторите не можах да се наложа. Предложената процедура, повтарям, още от самото начало бе погрешна и няма да се отървем от упреци в популизъм. Така както представяте ситуацията, не сте прав. Изискахме предварително информация, положихме усилия да получим информация, но такава не ни бе предоставена. Затова и свикахме заседание на координаторите, на което взехме единодушно решение. Взехме единодушно решение, защото искахме да получим на днешното заседание информацията, която ни бе отказана в писмена форма. Друг е въпросът за това дали има политически съображения или не. Нека говорим по същество. Нямам информация за проекти в областта на пътния транспорт в Румъния или в България, които да са били изведени от експлоатация, само защото няма повече възможност за експлоатиране на инфраструктурата. Имало е проблеми с въглеродните емисии, например. Мам spus, nu consider că este firesc să discutăm situația unui singur stat, dar în niciun caz nu vom închide uh, căi feroviare. Разбира се. Железопътният uh, транспорт се финансира от Европ, с европейски средства. А, същото въжи и за поддръжката. Така че не това обсъждаме в момента. Трябва просто да разгледаме фактите. Необходими са средства за поддръжка на цялостната инфраструктура, независимо дали става дума за ЖП линии или за шосейните линии. Представителите на комисията имат възможност за разяснения и за отговор на въпросите. Любопитни сме какво ще ни кажете. Благодаря, господин председател. Нека първо да обясна не, две неща. Първо, що се отнася до железопътният транспорт с европейски средства. Та не, не става дума за затваряне на отсечки, в които сме инвестирали, чието инвестиции сме, са направени с европейски пари. Така че тези отсечки ще бъдат запазени и дори имаме уверени от румънска страна, че ще бъдат разходвани средства за поддържането и разширяването на тези участници. Второ, ролята на комисията. Участвали и не участваме в изработването на общия генерален план. Ще се опитам да, да разясна нещата. Общия генерален план е стратегически документ, изработван от държавата членка. Комисията се намесва за това да установи дали има съответствие или несъответствие с предварителните условия, т.е. дали са спазени критериите, методологията по които трябва да се изработи общия генерален план. Ние не можем да се намесиме при определенето на приоритетите или изборите, направен от държавата членка, а просто да установиме дали критериите и методологията са спазени. Така че ние, ако, примерно, общия генерален план не се обсъжда в държавата членка, ние можем да възразим, тъй като в крайна сметка една стратегия не е стратегия на едно дадено министерство, а на цялата държава членка. Така че това е един от критериите. Друг критерий всяка една стратегия трябва да почива на а, модули, транспортни модули. Така че ако да речеме, в стратегията почива на един модул, а не на няколко модула, то тогава ние можем да се намесим, за да обясниме, че критерият модули не е спазан. Сега, проблема с писмото, което вие отправихте до комисарите Булча и Крецо относно достъпа до документи. Тези документи са а, публично достъпни, така че те можете да ги намерите на а, уебс страницата за Румъния, но, но на практика тези документи са достъпни. Комисията се опита в писмото да, така, да, да направи едно резюме на целия обмен на а, информация и кореспонденция, но тъй като в момента сме в процес на приемане на програми, считаме, че за сега пълен достъп до обмяна на кореспонденцията не е целесообразен, тъй като това може да се отрази на процеса на взимане на решения. Но веднъж след като програмите се приемат, нещата ще се променят и след това това ще стане след няколко дни, след това ще обсъдиме с комитера Бут комисарката Булчи Крецо за достъпа до а, документите от страна на членовете на Европейския парламент, така че след като се приеме програмата ще обсъдим този въпрос. Колкото по другите изказвания, те беха по-скоро коментари, така че няма да взема становище, но искам да ви кажа, че ние разглеждаме и в момента анализираме не само общия генерален план на Румъния, както а и на другите общи генерални планове на държавите членки от региона и насърчаваме съседните страни да провеждат диалог помежду си, за да могат за да можем наистина да изградиме целите коридори, но това може да стане само чрез диалог между държавите членки и защото целта е, както знаете, изграждането на коридорите, които са всъщност в основата на а, механизма за сближаване на Европа. Следващията а, благодаря, господин председател. Както казах в увъца, мисля, че обсъждането на проблема е нещо важно. Ние не можем да се да приемем или да отхвърлим общия генерален план на дадена държава членка, но ние можем да се намесиме им по някакъв начин да влияеме върху неговото изработване и върху качеството на общия генерален план. Благодариме на румънските власти за сериозния подход, който предприеха при изработването на този общ генерален план и от резултатите, тъй като той наистина отговаря на изискванията за изграждане на ТЕНК, и списъка на проектите. От тази сутрин ви имате достъп до списъка на проектите. Ние предоставихме проекто проектите на Европейския парламент, онези, които считаме, че би било целесообразно да финансираме. Така че, както тази част от информацията ви е вече достъпна същевременно също така бяхме уведомени за възможността от евентуално закриване на 40% от ЖП линиите в страната, но до, до този момент няма решение относно каквото и да било закриване на ЖП от участъци. Ако се реши да се е, закрият известни отсечки, то те ще станат с пълн при спазването на правилата и след оценка на економическите последици и проблемите свързани с финансирането на поддръжката на Знаете, че не разполагаме с много инструменти за подпомагане на а, поддръжката, но разполагаме с инструменти, които да помогнат на държавата членка да се възползва от мрежите и било то за разширяване и поддържане на пасажирските или фрехтовите превози. Приключихме разискванията, казва председателят, но къде е документът, който твърдите, че сме получили тази сутрин? Разполагаме с общ списък, но не и с по-подробен. Кога е бил изпратен? Тази сутрин ви беше изпратен в, цял, в рамките на процедурата за наблюдение от страна на Европейския парламент, включително и това е направено преди заседанието на комисията в следващия петък, за да имате възможност да а, получите информация и за да можем да отговорим пряко на въпросите, които бихте ни задали. Комен. Председателят, благодаря. Приключихме дебатите по тази точка. Преминаваме към следващата. Последващи действия след катастрофата с полета на German Wings Предстои да разговаряме с представители на комисията и представител на Европейската агенция за авиационна безопасност. Ще помоля представителя на агенцията да дойде тук на трибуната. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Philipp Cornelius, der ist Приветствам с добре дошъл господин Филип Корнелис, ръководител отдел авиационна безопасност към Генерална дирекция мобилност и транспорт и господин Патрик Кей, изпълнителен директор на Агенцията за авиационна безопасност. Кой от вас иска да започне? Господин Корнелис. Благодаря, господин председател, дами и господа. След катастрофата на 24 марта на самолета на Юровингс, който с 150 жертви. Нека да израза още веднъж нашата симпатия и а, към семействата на загиналите. Това са така редки катастрофи. Три месеца, три месеца по-късно, след а, разследване на Френската служба за безопасност на авиацията стана ясно, че е, разбиването на самолета е причинено от, е, е, от, от вторият пилот. Ние Междувременно френската служба излезе с един предварителен доклад и окончателният доклад ще бъде публикуван през месец юли, като ние ще изработиме съответни препоръки постанови на него. Целта комисията не участва в съдебното разследване, но ние следваме, следиме от близо разследването, свързано с безопасността и сигурността, тъй като целта е да разбереме какви са причините и да можем да извлечеме полуките отговорността на вторият пилот ни е, води до е, размишления по две теми. Първо, медицинските прегледи за екипажа, както и сигурността на пилотната кабина. Европейската агенция създаде един екип за работа по тези два проблема медицинските и тези свързани с сигурността и безопасността на кабин, на пилотската кабина. В момента този таскфорс или е, екип е, работи по въпросите и се надявам, че Патрик Ки след няколко минути ще представи работата на този екип в е, подробности. Е, Работата на този екип се извършва паралелно с работата на френската, френския орган за разследване на безопасността. На 27 март ЕАСА излезе с препоръка към авиокомпаниите за това, когато един от пилотите напусне пилотната кабина, пилотската кабина, да има втори член от екипажа, а, който да а, присъства в а, пилотската кабина. Това пред тази, тази препоръка беше получи широка а, подкреп, подкрепа от а, обществеността. А, също, също така препоръки, свързани с медицинските процедури и за утвърждаване и лицензиране на пилотите. Екипа също така ще направи препоръки относно а, контрола на, а, за алкохол и наркотици сред екипажа. Нашето доверие към пилотите зависи от цялостната система за проверка и контрол, която да бъде в основата на това доверие, за да не може нито един отделно лице или пилот постави под заплаха живота на, на гражданите. За това проблемите трябва да могат да бъдат обсъждани открито, за да се намерят решение. Човешкият фактор е все по-важен и по-важен в областта на сигурността и безопасността на въздухоплаването, и обикновено пилотите са унези, в чието ръце е, е в самолета и съдбата на пътниците, за това те трябва да бъдат много добре обучени, за да могат да се справят с всяки, е, всички ситуации. На основата на препоръките, които, с които вече разполагаме, включително и тези, които ще бъдат подготвени от е, нашия специален екип, ще работиме за вземане на мерки за подобряване на сигурността и безопасността на въздухоплаването в Европа. Благодаря, господин Патрик, има думата. Председателю, почитаеми евродепутати, ще допълня казаното от Филип Корнелис с подробности по работата, която извършихме след трагедията. Малко технически подробности за различните действия, които предприехме. И така, фактите, с които вече сте запознати за е, инцидента с German Wings, полет от Барселона за Дюсселдорф, 144 пътници, 6 човека екипаж, регистрационен номер DAIPX, Airbus 320-200, който се разбива в френските Алпи на около 100 км северо-западно от Ница. Както каза и колегата преди мен, следването, свързано с безопасността, се ръководи от БЕА, което е френска организация за безопасност във въздухоплаването. Искам да припомня какво точно се случи, хронологията на събитията. Поне това се основава на анализа на различните записващи средства в самолета. Всичко се случва в много кратък период от време, под 9 минути. Тук на екраните виждате малко преди 9.30 самолетът стига на височина 38 000 метра. След това номер 3 тук. В червено виждате траекторията на самолета. Събитие номер 3 пилотът напуска пилотката кабина. След 10 секунди се предприема действие от втория пилот, който избира височината, на която лети самолета, като залага минималната възможна. Ниво 0, ниво на повърхността. Това го виждате в синьо избраната височина за полета в момента, в който се напуска пилотската кабина от пилота. Още нещо, което трябва да отбележа е петото събитие. Скоростта на самолета е увеличена от 273 възела на 308. следващите събития с такива. Ръководство въздушно движение се обръща към пилотската кабина с въпрос какви са намеренията, не се получава отговор. След това седмо събитие. Звънецът за достъп до кабината се чува. След това, след няколко секунди, скоростта е увеличена от 308 възела на 350 възела. След това се чува чукане на вратата. След това силни удари по вратата. И накрая, точно преди да се стигне до земята, всички системи е, влизат е, в е, режим на тревога, защото земята приближава, за да предупредят, че ще има разбиване. Трагични събития, които завършиха трагично. И така на 24 март се потвърждава този инцидент и започва разследването на френските власти. Както е предвидено в европейското законодателство, ЕАЗ е технически съветник на френския орган по безопасността в гражданското въздухоплаване. Същия ден, може би си спомняте, бе открита черната котия, която записва разговорите в пилотската кабина. На 25 марта нашите експерти се присъединиха към екипа, на мястото на катастрофата, за да участват в следствените действия и да се опитат да помогнат на следователите с информация. На 26 март прокурорът на Марсилия обяви преднамереност в разбиването на самолета и каза, че вторият пилот преднамерено е разбил самолета в земята. На следващия ден, след консултации с националните власти, с авиолинии, Яза излезе с препоръка за всички авиолинии винаги да има две лица минимум в пилотската кабина във всеки един момент на полета, за да се спази принципа на четирите очи. Това бе публикувано на 27 марта. Как участваме ние в а, разследването? Това се предвижда в европейското законодателство. Ние сме съветник на Бюрото за а, разследване и анализ. А, предоставихме на Френската агенция информация за това какво е извършено, що се отнася до оценка на риска за подсилване на вратите на пилотските кабини. Също така казахме какви са съществуващите разпоредби за медицинските проверки и кога се смята за негоден пилот за летене. Също така излязахме с докладите за стандартизация. Това е стандартно искане, което получаваме от следствени органи и освен това предоставихме информация за предварителния доклад, който излезе на 6 май. Продължаваме да работим с Френската агенция, за да може да им помогнем по-специално в анализа и тълкованието на европейското законодателство във връзка с медицинските аспекти. Както каза Филип Корнелис, създадохме по искане на госпожа Булт, комисар по транспорта, специализиран екип, който трябваше да направи анализ на констатациите на Френската агенция в нейния предварителен доклад. Процесът е следният. Ние с малък брой специалисти, на следващия слайд съм записал кои са те, да каним експерти да ни помогнат и да ни представят становищата си по различни теми. Това се прави в същото време, в което тече независимото разследване на френските власти. Разбира се, сроковете са различни. Докладите на френската годин, агенция обикновено отнемат година-две. Там се разглеждат различните препоръки, които може би са свързани с нови наръчници за процедура или с нов дизайн на пилотската кабина и така нататък. Докато нашите срокове, както каза Филип, са по-различни, искахме да дадем препоръки на най-високо ниво на комисаря и на Европейската комисия до лятото. Докладът ще приключи наистина юли месец, ще бъде готов. Тук имате членовете на този екип специален. Имаме една смесица от експерти, от национални органи, от авиолинии, Имаме също така представители на Асоциацията на пилотите, представители също така на евромедицинските центрове, които най-вече специалисти по неврология, както и медицинските служби на авиолиниите. Искахме да имаме такъв представител. Имаме също така представител на обучителните организации, защото сметнахме, че ще е много интересно да се види всъщност първоначалното обучание при кариерата на всеки един пилот. Освен това, поканихме и други експерти, които да ни поднесат информация и да участват в част от дебатите ни по различни теми от моята агенция, ЕАСА имаше представители поканени, поканихме експерти от Федералната авиационна администрация на САЩ, също така имахме представители от Европейската, е, Европейската асоциация за е, медицински услуги в сферата на авиацията, също така германски експерти от тяхната агенция. Е, те имат е, собствена специализирана група, която разглежда соб... този тип въпроси. Това е авиационната асоциация на Германия. Искахме всички тези специализирани групи да работят заедно и да си сътрудничат. И така, с какво се занимаваме? Филип го спомена. Първо разгледахме вратите на пилотските кабини и по-специално подсилените врати веднага бяха въведени след 11 септември. Искахме да видим какви са изискванията за безопасност и сигурност за такива врати. Освен това разглеждаме и други видове и способи, които се използват за заключване на пилотската кабина отвътре и най-вече ръчно задвижваните такива. Анализираме също така аеромедицинските проверки или прегледи, постоянната оценка на пилотите, психологическите тестове, които им се правят, тестовете за наркотици и алкохол, разполагането в графика или в времетраенето на всички тези прегледи от аеромедицински характер – и също така създаване на система в Европа, която да даде възможност за по-добро изподеляне на аеромедицински данни. А още нещо, което според мен е едно от най-важните и най-трудните неща в работата ни, е, че искахме да разгледаме работната среда на пилотите и социалната отговорност, която всички носим, за да видим как пилота разглежда сам себе си в работната среда и по-специално, когато има трудности, свързани с здравословни проблеми, депресии и така нататък. Искахме да разгледаме възможността за създаване на система, за да се справим с тези въпроси. Къде се намираме днес? Получихме информация от Федералната авиационна администрация на САЩ за пригодността на пилотите в САЩ, какви са техните тестове, които правят за пригодността за летене на пилотите. Също така споделихме информация, както казах по-рано, с Германската авиационна асоциация. Много е интересно за нас да говорим с тях. Много сходни въпроси разглеждаме и заключенията ни най-вероятно ще бъдат сходни. Последната среща на този специален екип ще бъде на 16 юли и си даваме две седмици, за да завършим доклада след това. Това означава, че официално посредством комисаря до края на юли този доклад ще бъде готов. Благодаря. Надявам се, че бях изчерпателен. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря на двамата ни гости. Благодаря за междинния доклад. Това събитие предизвика силни емоции у нас непосредствено след инцидента почетохме паметта на жертвите с едноминутно мълчание – подпомогнахме и работата на работната група, тъй като осъзнавахме, че трябва да се извърши подробно разследване, че не бива да се предприемат прибързани и неефикасни действия, така както сме правили в миналото. Затова се и радваме, че в тази работна група участват експерти от различни нива, които получват първо причините за инцидента и възможностите за избягването на подобни инциденти в бъдеще. Благодаря ви още веднъж, че приехте поканата ни за участие в разискванията. Сега думата имат координаторите. Господин Ван Денкамп. Не, господин Жан-Мариан Маринеско. Благодаря, председателю. Благодаря ви за презентацията. Да, вие ще излезете с заключителен доклад Искам да попитам как ще направите така, че всичките ви препоръки да бъдат задължителни. Защото ще има препоръки, но и авиолините ще ги последват, но как ще се приложат на практика? Измайл Ертук. От името на социалистите господин Ертук. Благодаря. Благодаря ви от името на моята политическа група за изложенията. Продължава да е трудно да се разисква тази тема. Винаги, когато я обсъждаме, отново пред очите ни се разиграва всичко това, което се случи преди три месеца. Както каза нашият председател, сега е важно да не прибързваме. Трябва да се опитаме да анализираме резултатите от вашата работа и работата на други действащи лица. Трябва да се опитаме максимално да се възползваме от тях. Ясно е, че никога не е възможна 100% сигурност, но можем да се опитаме да повишим сигурността в някои области. Например, в пилотската кабина трябва да си зададем въпроса и за медицинските прегледи, например за тестовете за употреба на алкохол и наркотици и за психологическите тестове. Но медицинските прегледи не са панацея. В началото на обучението на пилотите те биват подлагани на щателни медицински прегледи. Във връзка с това се питам, задавам този въпрос и на комисията, дали не би следвало да се създаде определена стандартизирана процедура за периодичното провеждане на такива медицински прегледи. Отново повтарям, че те не са панацея. Въпрос към двамата ни гости и към представителя на комисията – ако разполагам с правилната информация, има програми за подпомагането на професионални медици и пилоти, които да си сътрудничат тясно с националните органи за авиационна безопасност. Това е пример за най-добра практика, който се подкрепя и от работодателите. Били било възможно да се въведе подобна процедура, която да е с задължителен характер в целия Европейски съюз и тази процедура да бъде поставена на законова основа. Третият ми въпрос. Добре бе според мен, че непосредствено след инцидента много европейски авиолинии въведоха принципа на четирите очи. Но знам също така, че този принцип се прилагаше рутинно в Съединените щати преди инцидента тук в Европа. Не би ли следвало и този принцип, принципа на четирите очи, да придобие задължителен характер, т.е. да бъде закрепен в закон? Господин Зиле. Благодаря на нашите гости за много обстойните изложения и за коментарите по предварителния доклад. За нас като политици би било много по-важно какво ще проистече от вашите препоръки Говорихте за укрепените врати на пилотската кабина, мярка за безопасност, която бе въведена след 11 септември. Как можете да направите така, че от препоръките ви да не проистекат нежелани последици такъв бе случаят, например, с укрепените врати на пилотската кабина. Можете ли да уверите политиците обществеността, че няма да има такива нежелани последици? Госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости. Ясно е, че престъпниците са с една крачка пред законодателите, пред гражданите и пред политиците. Постоянно сме с усещането, че се надбягваме с престъпниците. Особено сега, когато е трудно да се гарантира 100% сигурност. В нашата комисия работим по два въпроса – обучението на пилотите и медицинските прегледи, както и по въпроса за безопасността на пилотската кабина и предприемането на бъдещи мерки. Не говорихте за нещо, което допускам, че не спада към компетенциите ви. А именно факта, че от този инцидент пострадаха много семейства. Тези семейства са травматизирани и се нуждаят от помощ. ще се нуждаят от помощ в продължение на месеци и години след инцидента. Не само от психологическа такава, но и от помощ за справяне с административните последици от подобни инциденти. В Европа има сдружения на пострадалите от такива инциденти, на роднините на жертвите. Мисля, че трябва да упоменем и правата на пострадалите, на членовете на семействата на загиналите. Знаете ли в какво положение се намират тези семейства? Предоставена ли им е помощ? Заявили ли са, че искат въобще помощ? Гарантирано ли им е предоставянето на помощ в случай, че желаят такава? Не би ли трябвало този елемент да бъде включен в мандата на специализираната работна група, така че да се зачитат правата на пострадалите и да има процедура, която да се прилага и в бъдеще? Господин Луис Деграндес Паскуал. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости. Всички можем да се обединим около това, че във връзка с сигурността трябва да се предприемат все по-активни мерки, тъй като се увеличава и броят на бедствията и инцидентите. За съжаление, последният инцидент, на който бяхме свидетели, се разигра следствие от мерки за безопасност, мерки за предотвратяване на терористични атаки. Според мен трябва да приложим цялостен подход. В миналото имаше пълна свобода но все по-често сме свидетели на инциденти, в които са замесени радикални групировки и терористични групировки. От това проистича и необходимост от повече безопасност в авиацията. Аз бях докладчик по темата за телесните скенери. Тогава излязохме с заключение за летищата държавите членки инвестират в системи, подобни на телесните скенери, но трябва да инвестират повече и в мерки за безопасност. Мисля, че работната група трябва да разглежда не конкретни инциденти, а сигурността и безопасността като цяло. Трябва изключително сериозно да подходим към сигурността и безопасността. Не казвам, че вие не подхождате сериозно, но има някои проблеми, като например проблемът с разходите за технологията за безопасност. Ще настъпи момент, в който част от тези разходи част от отговорността ще трябва да бъдат поети от държавите членки. Няма да можем да предотвратим всички инциденти, но ще трябва да приложим цялостен подход към сигурността, безопасността. Подходът ни трябва да е и съразмерен трябва да можем да предотвратим предсказуеми инциденти. Надявам се, че работната ви група ще разглежда не само конкретния инцидент, но че ще приложи и цялостен подход. Не мисля, че трябва да се ограничаваме само с препоръки. Необходими са и законодателни актове. Трябва да вземем предвид целия си опит до момента и да преминем от препоръки към демократична процедура по приемането на законодателство. Председателят благодаря. Аз също се включих в списъка с желащите да се изкажат. Подробно е обсъждан принципът за четирите очи. Той се прилага в Съединените Американски щати, но при различни условия. Защо се интересувам от принципа на четирите очи? Да си представим ситуацията. Двама пилоти се намират в пилотската кабина и вратата може да бъде заключена единствено, ако и двамата са съгласни, ако и двамата са се договорили за това. Не е възможно един самоволно да заключи вратата отвътре. Говорихте също така и за лекарската тайна. Това е едно много ценно благо, но в момент, когато има непосредствена опасност, може да има и изключения от нея. Обсъждали ли сте този въпрос? Разбира се, разследванията все още не са приключили, но може би и на този етап може да ми дадете отговор. Кой от вас иска да започне? Yes, thank you very much and, and thanks to, uh... Благодаря благодаря на всички за тези много уместни въпроси. Първо, наказаното от господин Маринеско, как, какво да направим, за да може нашите препоръки да бъдат изпълнени. Тоест, зависим, зависимост от препоръките, някои може би ще доведат до промяна в правилата, задължителните правила и също разбира се, всичко зависи по какъв начин ще бъдат а, така а, представени тези препоръки. Много от тях вече се прилагат от различните авиокомпании. Господина тук спомена медицинските прегледи, редовните медицински прегледи и програмите за Подпомагане. Разбира се, специализирания екип работи по това, но все още не е излезъл с заключения. Колкото до проблема свързан с двамата, двама души в пилотската кабина, е, и Съединените щати. В Съединените щати не е задължително присъствието на двама. Това е, се извършва по, по избор от въздухоплавателните компании и а, като тук, докато е, е, в Европа авиокомпаниите предпочетаха по-скоро технологическо решение, т.е. вътрешни камери вътрешен затворен а, канал CCTV. Колкото до безопасността и сигурността на вратата на пилотската кабина. Има широк консенсус сред производителите и въобще в бранша, че е една по-добра, -по по-добра, бе една блиндирана врата е много по- гарантира много повече сигурност. Това подобно решение се стигна преди 10 на години след атентатите в Съединените щати. Госпожа Вилбао, семействата на жертвите при всяко една катастрофа и трябва, има необходимост да се окаже помощ на близките на загиналите. Това се извършва от, Европ... от държавите членки, но също така съществува и сътрудничество в рамките на европейската мрежа е, това са редки, редки са, случаите на подобни катастрофи и за това трябва да се вземат предвид полуките от всек, всеко едно, всеко една катастрофа, за да може държавите членки да бъдат подготвени за да реагират. Първо, е, семействата на жертвите имат право да получат е, информация относно разследването, което се провежда и тази информация те я получават преди тя да бъде е, обнародвана, публикувана проблемни. Да, наистина необходимо е да имаме холистичен подход и да има баланс между сигурността, безопасността и вземането на допълнителни мерки ще трябва да преразгледаме всички мерки, които в момента са задължителни, да ги усъвремениме и предложението на комисията ще стане част от цялостната стратегия за въздухоплаването. Това ще стане до края на годината. колкото до принципа на двама души в пилотската кабина и лекарската тайна, Патрик вероятно ще каже нещо по този въпрос, защото специализирания екип работи именно по тази тема. благодаря ви. Благодаря за това, че а, няма, няма нам, намеса в работата на оперативния екип и ами, благодаря за това. И искал да добавя нещо към казаното от Филип първо. Много от вас споделиха, че сигурността и безопасността са неразделно свързани. Те не могат да се разглеждат по-отделно и наистина тук трябва да отбелезваме повече напредък. Колкото до а, засилвайки и блиндирайки вратата на пилотската кабина, може би създадахме допълнителни а, проблеми защото ако се върнем към предишното положение, също ще, ще, ще създадем условия за а, несигурност. Така че трябва да можем едновременно да разглеждаме проблемите, свързани с сигурността и безопасността, защото не можем да вземем мерки в едната област, като по този начин създаваме е, проблеми в другото, колкото до присъствието на дама души в пилотската кабина. Разглеждаме възможността да, да се направи препоръка дали, дали това да стане задължително или не. В Съединените щати правилото не е обвързващо, в смисъл не, присъствието не е задължително. Но а, трудно е а, обаче да имаме член на екипажа, който да влезе в, в, в пилотската кабина, без да седне на мястото на пилота или на втория пилот. А, а ако пък съответно този член на екипа седне на мястото на пилота или, копил, ли втория пилот, също, това също може да доведе до проблеми за сигурността и безопасността. Така че а, трябва да понякога с цел осигуряването на безопасността и сигурността имаме прекалено много правила, които всъщност се обръщат срещу самите нас. А, колкото до... Не, не смятам, че ще, ще можем да наложиме на джипитата да предоставят, е, да ни предоставят информация за, за техните пациенти по въпроса на лекарската тайна. Защото в крайна сметка ни, никой не може да накара един лекар да прекрачи лекарската тайна и няма да действаме в тази посока, но целта ще, ще бъде как да, да имаме повече, как да получаваме повече важна информация в рамките на а, тестовете, извършвани за а, специализираният а, персонал. А, също така относно лицензирането на пилотите в една страна, които работят в друга. Цел, цел, целта е по някакъв начин да можем да имаме общи, обща основа за, за обмен на медицинска информация, нещо, което в момента не е факт. Госпожа тук, да, някои авиокомпании имат подобни звена и как, има така, резултатите са добри, защото а, а, екипажите, персонала може да потърси помощ от тези специализирани звена. Сега трябва да помислиме дали има възможност това да бъде, да се разпрос, така да, да стане общоприета практика, дали можем да го наложиме като задължително изискване господин Маринеско, в крайна сметка вие сте прав. Проблема е как да под, подсигуриме изпълнението на препоръките, които отправяме и тяхното е, е, цялостно изпълнение, защото понякога с създаването на допълнителни правила и свръхрегулирането води до проблеми. Така че, може би, ще трябва по-скоро да се създадат някакви насърчителни мерки за увеличаване на отговорността на всеки един. Просто необходимо, необходимо да, да разполагаме с необходимия инструмент за да могат, могат нещата да се развиват както трябва. Колкото до въпроса на госпожа Билбао, специалният, специалният екип няма, няма да се занимава с семействата на жертвите и начина по който може да им се помогне за преодоляване на травмите, тъй като ние сме в крайна сметка агенция за авиационна безопасност. Ние участвахме в много от церемониите, които бяха организирани в памет на жертвите. Участвахме. Наистина това са едни много трагични събития и но не разполагаме от нормативна, с нормативна уредба за подготовка на звена или за работа върху подобен проблем. Така че оперативният екип няма да работи по този проблем, но, но наистина смятам, че това е един, една област, която, в която трябва да се намери начин да, да имаме общи действия. Мисля, че с това отговорих на вашите въпроси. Für die Beantwortung der Frage благодаря ви за изложенията. Благодаря, че участвахте в разискванията и че отговорихте на въпросите ни. Темата никак не е лека. През месец юли ще излезе окончателният доклад на работната ви група. Може би ще се видим още веднъж след това. Да се надяваме, че подобни инциденти ще могат да бъдат предотвратени в бъдеще. Още веднъж ви благодаря. Ja, wir kommen dann zu unserem nächsten Punkt auf der Tagesordnung ist die Председателят, преминаваме към следващата точка разискване за държавната помощ в сектора на транспорта. Както знаете, политиката на Европейската комисия по отношение на държавната помощ играе важна роля. Например, що се отнася до държавната помощ за пристанищата, но и не само за тях. Говорим, например, за това, че има различни подходи за различните видове транспорт. Приветствам с добре дошъл директора на Генерална дирекция конкуренция, господин Карл Суков, който накратко ще ни запознае с актуалното състояние. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Thank you. Uh, thank you for inviting us to come. Благодаря ви, благодаря, че ни поканихте. Че ни поканихте за да е, за проблемите, свързани с държавните помощи и в инфра... транспортната инфраструктура. Колко време разполагаме? 10 минути. Благодаря ви. Ще, ще се опитам да бъда колкото се може по-ефективен и ефикасен. В крайна сметка представлявам генерална дирекция конкуренти. а, всичко това е тясно свързано с приоритетите, залегнали в плана Юнкер за а, създаване на работни места за младите. От а, какво е? А, е нашата нашия принос. Първо, целта е да се избегне държавната помощ да, да не се щети на съществуващите инфраструктури или проекти, които се изпълняват. Второ, държавните помощи да бъдат ограничени до абсолютно минимално изискуемото за осъществяване на проекта. Ние можем, за да постигнем тази цел, ние извършваме анализ на необходимите средства и излизаме с заключение. второ, и трето, да се направят, да се вземат мерки, за да няма изкривяване на конкуренцията чрез предоставяне на държавна помощ. Нашата политика обединява няколко много, така мога да кажа, разумни компоненти. Държ... Държавна помощ може да бъде предоставена само когато използването на инфраструктурата определя економическата ле и когато може да се счита като економическа дейност. Това вследствие на решението на Съда на европейските общности в случая Лайпциг Хален. Когато инфраструктура не се използва за, тър, за търговски цели, като например а, а, шосета, пътища, то тогава правилата не се прилагат. Много малко на брой са отказаните, предприятите процедури, като в повечето случаи са свързани с държавна помощ, отпускана за летища. А, в момента на криза се вземат всич, всич, всички мерки, за да може парите на данекоплатците да бъдат наистина най-ефективно разходваните. Когато правиме оценка на необходимостта или целесообразността на държавен на държавна помощ. Целта е първо да направиме анализ на необходимостта. След, след това се прави преглед на а, съществуващите предварителни условия за отпускане на държавна помощ. Знаете, че съществуват а, пет критерии като дали това ще има последици за а, а, търговията между държавите членки, ако от подпуск. А... Отговора е не, то тогава а, а, тази операция не, не попада под тези правила. Ако обаче Отговора е да. То прилагаме регламента на комисията, която определя критериите за прилагане. Втората, виждате тук SGEN, решение на комисията, в която най-вероятно познавате. Ако а, за, залегналите в това решение условия са а, приложени, то тогава държавата членка може да отпусне държава, държавна помощ за из, изграждането на дадена инфраструктура. Ако а, тези условия са изпълнени, то тогава държавата членка трябва да нотифицира Европейската комисия за намерението да предостави държавна помощ, комисията трябва да отговори в рамките на два месеца. Това са процедурите, които прилагаме в всички области, независимо дали, дали става дума за е, е, летища, пътища и така нататък. В област Що се отнася до летищата, регламент, правила бяха прияти през 2014 години като те не допускат отпускане на държавни помощи за летища с повече от 5 милиона пасажери годишно, тъй като се, се, се счита, че тези летища могат сами да финансират своите инфраструктури за летища с по-малък капацитет се правят предварителни проверки, за да се реши дали, дали става дума за проекти за разширяване и на мобилността. Целта е да не се да, да, да, да, да не се дублират инвестициите, ако примерно в близост има, има летища, които имат възможност за допълнителен а, капацитет. Що се отнася до отчетността, ние а, правиме проверка на всички необходими условия, за да може съответното финансиране да бъде извършено. При по-малки летища оперативните разходи понякога могат да бъдат по-големи от приходите, затова както Както казах, оператив, оперативна помощ не, не се разрешава за летища с повече от 3 милиона пасажери, докато за на най-малките летища опер, оперативна помощ може да бъде предоставена до 2015 година, т.е. до 2018 година, т.е още три години след това. Пристанища. Виждате тук а, а, органиграмата. обик, обик, обикновено това, са, това е финансирано от страна на публичните власти. които се отпускат на пристанищните власти. Извършваме проверките, както и за другите отпускани държавни помощи, ако а, ли, даденото пристанище е част от трансевропейските мрежи разрешение се получава. Някои от в извършваме анализ на необходимите средства изцяло, за да видим дали е възможно финансирането или нещо. Се отнася до железопътния транспорт. Що се отнася до, до релсите и сигнализирането, там не се е, упражнява контрол, тъй като това не се смята за държавна помощ. Ако обаче търговската инфраструктура, то тогава се прави оценка на самата инфраструктура, на необходимостта от нейното съществуване. След това се извършва с анализа на необходимите средства и дали всички оператори на мрежата им ще имат достъп до тази инфраструктура. Що се отнася до, сухо, до шосетата, обикновено ние участваме в оценката по магистралите, на, на които има движение с заплащане, тъй като това се смята за търговска дейност. В тук също така се раз, се разглежда с прилагането на правилата, свързани с откритостта на търговете и се извършва преценка на това дали проектът е от общ европейски интерес. Целта, разбира се, е още веднъж да се ограничи доколкото се може помощта и да се избегне свръх компенсирането. контрол на държавната помощ върху транспортната инфраструктура се извършва, ако тази инфраструктура се използва за економически цели. Целта е тя да бъде ограничена до необходимия минимум. Също след като се извършат необходимите проверки. Може да се ограничи първоначално предвидената държавна помощ, но много, много е редки са случаите на отказ. Различните отрасли се разглеждат по-отделно, зависимост от техните е, специфики решенията се взимат в разумни времеви граници, но разбира се всичко това зависи от начина по който проекта е представен от държавите членки. Това е, което можех да ви кажа за сега. Председателят благодаря. Господин Маркос Фербер, благодаря на представителя на комисията в рамките на механизма за свързване на Европа ние предоставяме финансиране. Финансиране, което би било загубено, ако няма и държавно финансиране. Но трябва много близо да се следи държавната помощ. какво може да направят капиталовите пазари в случай, че няма държавна помощ. Съмнявам се, че те могат да се справят по-добре, но ще видим какъв ще е резултатът от Фонда за стратегически инвестиции след някоя и друга година. В случая комисията прави това, което се очаква от нея. Влиза в ролята на непопулярен арбитър, който се грижи за това всички да прилагат едни и същи правила. Това е особено необходимо по отношение на държавната помощ. За това и нямам кой знае какви въпроси. Ще се спра само върху едно. Не веднъж се стига до съдебен контрол от страна на Европейския съд, тъй като има разногласия между държавите членки и Европейската комисия. Европейската комисия прилага и правила, които самата тя разработва. Парламентът разполага с ограничени правомощия за участие. Ние влизаме в ролята единствено на съвещателен орган. Същото въжи и за държавите членки. Какво е положението с тези взаимоотношения, как се доразвиват те по линия на съдебната практика на Европейския съд? Говорихте и за държавната помощ за авиолинии и вие ли отговаряте за нея или някаква друга структура? Господин Ертук? Не, не искате да се изкажете. Карима Дели. Мерси, месье ле президент. Благодаря, господин председател. Да, и благодаря на Европейската комисия за това представяне на нещата днес. Много регионални летища получават свръхфинансиране. Е, това е доста така неуместно, съгласно заключенията на, от, на аудиторите и на сметната палата. Как можете да ми докажете, че това финансиране е ефективно? Всъщност, как контролирате държавните помощи и на какви критерии? Как всъщност може да докажете, че тези държавни помощи всъщност не подпомагат нискотарифните компании? Защото много от а, докладите и отчетите, които, с които сме се запознали, показват, че много голяма част от летищата, които получават субсидии, държавни субсидии, всъщност ги прехвърлят към нискотарифните компании, които не спазват правилата. Zou ik nog drie vragen mogen stellen? Благодаря бих искал да задам три въпроса. Е, що се отнася до транспорта и в бялата книга за транспорта има една глава, която е свързана с интернализацията на външните разходи. Е, може би не много мъдро, но що се отнася до това, могат да се включат тук елементи, свързани с държавните помощи. Например, що се отнася до пътя до Манхайм, например. Има, кой плаща за това шосе? Има също така пристанища, които получават безплатна инфраструктура и други такива, които не плащат определени видове данници. Това също ли са държавни помощи? Следващия ми въпрос е свързан с ЖП транспорта. В пакета за транспорта има засегната връзката между онези, които гарантират пътуването и онези, които управляват инфраструктурата. Сега в пакета анализираме кой на кого оказва въздействие. Вие разгледали ли сте тези връзки и тези отношения? Трети въпрос. Често в действителността нещата се случват от по, по по-различен начин от този, който държавите членките си го представят, така че може би ще се държат по различен начин. Председателят, благодаря. И аз имам три въпроса. Първо, малко се очудих, че казахте, че само по някои, по много малко проекти са взети отрицателни решения. Наскоро говорихме за регионалните летища в Комисията по бюджетен контрол. И тогава установихме, че в нито една от 8-те държави, където се реализират такива проекти, държавната помощ не е допустима. Мога да ви дам пример с летището в Касел. Това е един проект в размер от милиони. Инфраструктурата не се използва. Има и още две летища в Сарланд и Ренланд Фалц. От 23 международни летища в Германия в 17 има нередности. Не знам какво е положението в други държави? Има и различни видове транспорт. Мога да ви дам пример. Някои авиокомпании не плащат ДДС, не плащат и данък за горивото а, такива данъци се плащат от железопътния сектор. И не е ли това една вредоносна практика в ущърп на по-екологосъобразния вид транспорт? В Германия за всеки изминат километър в шосейния транспорт се изисква пътна такса но само за тежкотоварни автомобили с тонаж над 12 тона. В други държави пък положението е различно. Няма ли от всичко това много сериозни последици, и то неблагоприятни последици? Третият ми въпрос е свързан с летището в Берлин. Там се проектира летище, което трябваше да е изградено още преди 3 години. Някои летища се изграждат изцяло със средства от частния сектор, а въпросният проект в Берлин се изгражда със средства на Берлин, Бранденбург и със средства от държавния бюджет. Тоест със средства от държавния бюджет се финансира един всъщност частен проект. В някои федерални провинции пък от тях се очаква сами да си финансират летишните проекти. По въпроса за летището в Саар Брюкен, то обслужва 1000 полета годишно, които междувременно в статистиките са били свити до 100 или всъщност е имало 100 полета, но според статистиките са били 1000. Как се справяте с подобни подправени статистики? Имало ли е такива случаи в миналото и как се грижите за това да има лоялна конкуренция? Thank you for the, for the, for the questions. I, uh... Благодаря ви за въпросите. Ще започна с няколко общи постановки, тъй като те ще покрият част от въпросите законодателството за конкуренцията и що се отнася държава до държавната помощ е един много силен инструмент. Е, силен инструмент в ръцете на Европейската комисия. Ние сме независим арбитър, както каза господин Фербер, и то справо. Така че това е могъщ инструмент, но който трябва да се използва и много внимателно. И той не може обаче да разреши всички проблеми трябва да устоим а, на изкушението да налагаме ненужни норми, използвайки нормите за а, конкуренция. Тоест има много елементи, които не са идеални и най-вероятно трябва да претърпят промяна, но поне за някой от тях или мнозинството от тях налагането на норми е по-добро, отколкото държавна помощ е, или е, правила, свързани с конкуренцията. Споменахте изключението за данък върху керосина. Ето знаете, това е записано в европейско законодателство. Председателят може ли да ви прекъсна? Става дума за Чикагската конвенция. Съгласно тази конвенция, Керосинът, с който е зареден самолетът при кацане, не се облага с данък. Всяка една държава членка на Европейския съюз може да наложи такъв данък, ако иска. Европейският съюз обаче реши да не налага и това е записано в европейско законодателство. Това означава, че законодателят го е наложил и държавата членка няма възможност да приеме други мерки. И това изключение всъщност не е нещо, което можем да смятаме за държавна помощ. Не може държавите членки да са виновни за това, че правилно прилагат европейското законодателство. И по този въпрос има и постановление на съда, с, а, свързано с Deutsche Bahn. Deutsche Bahn а, заведе делото, имаше преодициално решение на съда в Люксембург, в който се казва точно това, че тук не става дума за държавна помощ, защото държавата членка не взема това решение. Това проистича от европейско законодателство. Така че ако искаме да разрешим този проблем, трябва да променим съответното законодателство. Let me try to go through the... Сега ще засегна отделните въпроси, които ми бяха зададени. Вярно е, че законодателството за държавната помощ, господин Фербер, е, се основава на указанията на комисията и рамките, които са меко законодателство, прието от комисията, което задължава самата комисия и разбира се може да бъде обжалвано или успорвано в съда. Много от решенията ни наистина се препращат на съда, особено когато са отрицателни от страна на конкуренти, на държави и понякога се отменят наши решения, но в повечето случаи съдът потвърждава нашето решение, т.е. има контрол върху нашата работа. Когато съдът ни вика, съответно ние след това ревизираме правилата. Що се отнася до авиационните указания, които споменах, там се съдържат норми за помощта на авиолените от летищата, т.е. връзките между авиолинията и летищата това се регулира, що се отнася до държавната помощ в тези указания. Това се прилага също така за въпроса как да направим така, че да не отива на ниско, към нискобюджетни авиолинии помощта за летищата. Няма помощ, ако оговорката между авиолинията и летището води до печалба за летището. Това означава, че тази договорка води до допълнителни приходи, а не до или те са по-големи от допълнителните разходи. Тоест летището трябва да има бизнес план, който да го прави жизнено способно и след това всяка договорка с авиолиния или до... привличането на нова авиолиния трябва да бъде а, печелившо, за да не представлява държавна помощ. Такъв вид а, помощ може да се канализира през летищата. Има и пряка помощ от страна на държавна членка към а, недобре справяща се авиолиния и тогава вече имаме указания за спасяване и преструктуриране. Понякога взимаме положителни решения, ако има дългосрочна устойчивост на тази авиолиния. Друг път отказваме, ако възстановяването на дългосрочната жизнеспособност не може да се постигне, като например Cypress Air, където трябваше да дадем отрицателно становище, защото ако се отпусне помощ, това ще означава, че след няколко години авиолинията пак ще поиска помощ, тъй като няма да може сама да се справи. Регионалните летища, да, някои от тях са свръхфинансирани, или се конкурират с други, и такава е била целта при тяхното създаване. Сметната палата критикува това. Има три негативни решения за момента, но има и много дела, които още не са приключили. Така че след приемането на указанията от 2014 година се опитваме да изчистим а, това, което а, ни бе останало. Втората половина миналата година работихме много активно, взехме много решения, Три от тях бяха негативни. Едно от тях беше е, летището, което вие споменахте. Това в Сарбрюкен, 30 км е Цвайбрюкен. Е, много е сходно положението в Полша с летищата в Гдиня и Гданск. Пак отрицателно решение за Гдиня взехме, защото не виждаме причина да се създава, изгражда, подкрепя летище, което е близо до съществуващо такова и в което има свободен капацитет. Сега, ако капацитета му е заед, нещата ще изглеждат различно, но тъй като има свободен капацитет, няма смисъл да се строи ново, независимо дали това са два различни лендера в Германия. Това е записано и се взема предвид в оценката за отпускане на държавна помощ. The internalization of Интернализацията на външни разходи. Това е нещо важно за нас. Споменахте, питахте кой е виновен. Има интересен дебат, който тече и във вашата комисия в рамките на регламента за това, кои правила трябва да се прилагат към кои служби в пристанищата. Сходни анализи и дебати водим за това, кои услуги на пристанището са економически по характер и кои са публични, т.е. в публичната част на тези органи. Както казах по-рано, това има последствия за третирането по тези правила за държавна помощ на тези услуги или служби на пристанището. спратихме анкета в държавите членки миналата година, за да ги попитаме как са структурили тези услуги, как ги подкрепят може да се каже, че държавите членки подхождат различно към а, услугите и дрегирането. Er дрегирането се разглежда по различен начин. Трудно е да се каже дали е економическа дейност или е част от обществените или публични услуги и трябва да се таксува като част от таксите на пристанището. Нещо сходно се прилага към железопътната инфраструктура. В различните държави членки положението е различно, що се отнася до независимостта, вертикалната интегрираност на фирмите, които работят или оперират с инфраструктурата и субсидиарни или а, техни дъщерни фирми, които, да бъдат, които са оператори и ползват тази мрежа. Нещо, което е много полезно и при пристанищата, и в ЖП транспорта, разбира се, е прозрачността. Трябва да има яснота за това какви са потоците на разходи и приходи, защото това помага и на нашата работа, за да видим дали има компенсиране на разходите или се срещат проблеми. Разбира се, има пробойни, знаем, че те съществуват, опитваме се да ги покрием, което е трудно. Липсата на прозрачност не ни помага при тази ни задача. Изоставаме, що се отнася до информацията, която се подава на публични органи, що се отнася до оплаквания. Държавите членки а, са длъжни да ни нотифицират в тези по-сиви зони за контрол върху държавната помощ. Държавите членки не изпращат толкова много съобщения за държавна помощ, така че разчитаме на информация, която излиза в публичната сфера, медиите и така нататък, или жалби, оплаквания, които постъпват, или асоциации, НПО и други, но когато получим информация, винаги я разглеждаме, имаме сериозни безпокойства. Ако имаме, извинете, сериозни безпокойства, правим съответно проучване по конкретния въпрос. Сега за Берлин. Не съм достатъчно запознат с това какво се случва там, но инфраструктурата в Тели е финансирана от първоначално от държавата, не частно от самото начало. Може би сега оператора е частна фирма и може би наистина има възвръщаемост, но голямата част от съществуващата летишна инфраструктура в Европа в определен момент от времето е била до известна степен получател на обществени средства. За това ревизирахме и правилата миналата година и избрахме такъв преходен период и постепенно въвеждане, за да може летищата да се адаптират, да станат по-жизненоспособни и да могат да оцеляват сами по себе си. Направихме разлика също между пиковите летища, където работата е напълно економическа, търговска дейност, които те могат да се справят сами, и малките летища, които най-вероятно срещат разходи, да, извинете, трудности да покриват разходите си и които служат за целите на регионалното развитие, за разлика от големите летишни центрове в Европа. Благодаря. Председателят, благодаря за изложението ви и благодаря, че отговорихте на въпросите ни. Преди да преминем към следващата точка, имате думата. Кратък уточняващ въпрос за летищата. Има различни модели на финансиране. По някои модели за финансиране операторът на летището взема кредити, за които гарантират държавите членки. Има летища, които се финансират от частни инвеститори и такива, където държавата безплатно предоставя инфраструктурата. От различните модели на финансиране проистичат и различни условия за конкуренция. По първия и втория модел летището следва да се финансира от такси, а по третия не. Имам предвид разходите за инфраструктурата. Но и в такива случаи летището се финансира от държавата и разходите не се поемат от частния оператор. Председателят, това бе и моят въпрос във връзка с новито летище в Берлин, в Шонефелд бе предвидено, съгласно плановете, да има мерки против шумозамърсяването. Операторите в Берлин и Бранденбург искаха да спестят средства и не предвидиха необходимите необходимото оборудване за намаляване на шумозамърсяването. След протести на местните жители предстои да се инсталира такова оборудване, но се оказа, че междувременно то е поскъпнало, поради което се кандидатства и за средства от бюджета на Европейския съюз. Стойностите се отвоиха, имам предвид разходите за това летище. Отвоиха се от 2 милиарда на 4 милиарда. Какво е вашето мнение? Има ли шанс по този проект да се предоставят средства от европейския бюджет? И справедливо ли би било това според вас? Справедливостта е нещо много благородно. Много силна дума е. Летището в Мюнхен е финансирано от държавния бюджет, но то следва по-нататък да се финансира от такси. Малтенса в Милано се финансира частно. А летището в Белгия е финансирано от държавата. Това са три модела на финансиране, за които говорих. Първото, което ще кажа, са публичните гаранции и кредити. Те се считат за държавна помощ, независимо дали е пряка безвъзмезна, безвъзмезна помощ или е кредит от банка или от публични власти. Това е държавна помощ. Както се опитах да кажа по-рано, средата на миналата година, когато влязоха в сила новите авиационни указания, финансирането на летище с над 5 милиона пътници по принцип не отговаря на правилата, но такъв тип инвестиции трябва да бъдат финансирани от самите летища. Има изключителни а, обстоятелства, които ни дават възможност да приемем другата хипотеза за вярна, но до сега те не са се случвали. след това защо наложихме това правило? Точно защото знаем, че има различни модели и ние не бихме искали да дискриминираме срещу едните или другите. Напълно сте прав, ако има летище, което трябва да финансира собствените си инвестиции, а друго разчита на държавата, това изкривява конкуренцията и затова се намесваме и се опитваме максимално да го ограничим особено за малките летища, това се налага, може би, и може би е в публичен интерес да се даде подкрепа за съответното летище. Но за пиковите летища, говорихме за това, не трябва да се отпуска помощ за инвестиции. Сега за Берлинското летище и това, което казахте а, сега не искам да гадая или да кажа нещо, което евентуално ще стигне до нас в бъдеще, но не е дошло, тъй като не мога а, да влияя на анализа ни, но сме се занимавали с подкрепа или помощ за Берлинското летище в миналото. Имаше решение на Европейската комисия с БИР ако са необходими допълнителни мерки, убеден съм, че Германия ще се обърне към нас, за да направи е, така, че отпусната помощ да отговаря на държавната помощ. Естествено, Германия ще се обърне към вас. В крайна сметка става дума за 20-25 милиона пътници. Казахте, че за летища с поток от над 5 милиона не се предвижда държавна помощ, но при все това в случай не е изключено да се предоставят обществени средства. Това справедливо ли е спрямо другите летища, които се финансират частно? Не мога да кажа, не защото не бих казал, просто не мога да кажа предварително. Всяко едно от решенията се взема от целия ни екип. Аз не мога да кажа какво ще реши е, колежа от комисари. Също така, е, както знаете, да, наистина е сложен въпрос, ще кажа. Благодаря, това беше ясно и сега вече знаем. About the situation. Каква е ситуацията? Благодаря. Преди да преминем към следващата точка, която ще се обсъди при закрити врата, нека ви уведомя за промяна в секретарията ни. Елвира Рамирес ще ни напусне, ще започне работа в комисията Агри. Елвира Рамирес работи по важни досиета, като например пакета за железопътния транспорт, по който ще говорим след малко. Работи по пакета за тахографите и много други досиета. Елвира бе добра колега. Сърдечно и благодарим за работата при нас – много от нас съжаляват, че ще ни напусне. Нямаме нищо против Комисията по селско стопанство, радваме се за нея, но сме и натъжени, защото предстои да ни напуснете. Пожелаваме ви всичко най-хубаво и успех в Комисията Агри. има нов служител на секретарията ни, Жеронимо Бласко който в момента не е тук. Той е бил заместник кмет на Сарагоса в Испания. Желаем му всичко най-хубаво, желаем му успех. Пожелаваме му, му да работи също толкова добре, както и своята предшественичка. Още веднъж благодаря на Алвира Рамирес. Сега ще обсъдим тристранните разговори за четвъртия железопътен